questa, sì. Sì, sì, sì, questo. Ok, l'altra volta sì. Allora, buonasera a tutti. Cominciamo oh, questa seduta. Добър ден. Нека да започваме с заседанието. Бих искал да ви приканя да извадите електронните си карти, защото трябва да се гласува. Имате дневния ред. Знаете, че заседанието ни се предава по интернет. Започваме с съобщенията на председателя. Както знаете, заседанието ни на 31 март е, беше отложено, отменено. Е, и преминаваме направо към точка трета – гласуване. Бъдещето на подкрепата, бюджетната подкрепа на Европейския съюз за развиващите страни. Господин Бас Таес се е докладчик. Имате списъците за гласуване, така че ако сте готови, нека да преминаваме направо към гласуването. Изменение едно, моля, гласувайте. La votazione è chiusa. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 3. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 8. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се девето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Единайсто изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 11. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Заедно с устното изменение. Изменение 12. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Нека да гласуваме по цялата резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С 15 гласа за. Извинете, каза председателят, 16 гласа за. Adesso abbiamo il punto 4 dell'ordine del giorno, discarico 2. С това преминаваме към четвърта точка от дневния ред освобождаване от отговорност във връзка с изпълнение на бюджета за 2009 година, раздел 3, комисия. Господин как докладчикът иска думата. Благодаря на всички, които участваха в подготовката на този списък за гласуване. Бих се радвал да мога да предложа повече компромисни изменения, но предложените изменения бяха такива, че нямаше как да се направят много предложения за компромисни изменения, тъй като те бяха твърде различни едно от друго. При всички положения има няколко промени в списъка за гласуване. Първата е на четвърта страница. Ще се гласува блок от 44 до 47 защото ЕНП иска да се гласува отделно по 43-то изменение. Освен това, има и грешка в списъка за гласуване на четвърта страница. По изменението на госпожа Иванова към 66 трябва да има минус. На 12 страница препоръката ми по 172 е също е, минус. И на 16 изменение 221 е оттеглено. С тези е, коментари бих искал да преминем към гласуването. Vorsitzender, weil es das Gerücht gibt, dass die Amendments zur Staff Regulation außerhalb der Господин председател, е, върви един слух, че измененията по е, регламента за служителите не са в нашите компетенции. В 181 се говори за дните за пътуване, които се дават на служителите веднъж годишно. Тук говорим за 45 000 европейски слушатели и 80 милиона евро, които те получават всяка година. Мисля, че този въпрос е от изключително от естество подходящо за работата на нашата комисия и не мисля, че е подходящо да се смята, че е, попада извън нашите компетенции. Затова искам да благодаря на докладчика за това, че позволи подаването на тези изменения. Господин Стаес. Колеги, правната служба на Европейския парламент разгледа някои изменения, не само от госпожа Гресле, но и от други колеги, които се занимават с регламента за служителите и ги обяви за недопустими. Но аз ви приветствам да следвате списъка за гласуване, а не становището на правната служба, защото може да има изменения, които са неприемливи за правната служба и те по някакъв път са маркирани с минус, в други случаи с предмет на разделно гласуване. При всички положения въпросите, които са, не са одобрени от правната служба, са маркирани с минус. Просто следвайте прав... а, извинете, препоръките в списъка за гласуване и няма да имаме проблеми с правната служба. Благодаря, колеги. Allora cominciamo, se siete d'accordo, la, eh, la votazione. La pro... И така, ако сте съгласни, нека да преминем към гласуването. Става дума за отново за проекта доклада за служебната отговорност на Европейската комисия. По първата част 1 до 14, моля гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. Пето и шесто изменение. А, не, извинете, има грешка. Първата част е от 1 до 4, след това пето и шесто отпадат. No, questa qua prima votiamo sul, sul, su questa sì. decisione. Fine. Allora, no, chiedo scusa. Votiamo il voto sulla proposta di decisione nel suo insieme. Presidente, Lezzi, извинява. Гласуваме по предложението за решение като цяло. Моля, гласувайте. La votazione è chiusa. Край на гласуването. Приема се. 19 гласа за. С това Преминаваме към предложението за решение за служебна отговорност е, на изпълнителната агенция образование, аудиовизуални дейности и култура. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. А сега, нека да гласуваме по предложението като цяло. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 18 гласа за, един въздържал се. А сега преминаваме към предложението за решение за освобождаване от отговорност на Изпълнителната агенция за корентна способности и иновации. Девето и десето, моля гласувайте. Край на гласуването приема се. Сега гласуваме по предложението за решение като цяло. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 гласа. Една, един въздържал се. Моля. Приема се. Преминаваме към предложение за решение. 11 и 12 изменение. Край. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. по цялото решение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 19 гласа за, 1 възражал се. А сега по предложението за решение за освобождаване на отговорност на изпълнителната агенция за транс... европейските мрежи 13 и 14. Моля, гласувайте. Приемат се. Гласуваме по цялото решение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 18 гласа за, един въздържал се. Приема се предложение за решение за освобождаване на отговорност на изпълнителната агенция за съвета за, Европе... за европейски научни изследвания 15 и 16. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се предложението като цяло. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 19 гласа за 1 глас против. Приема се. Предложение за решение за освобождаване на отговорност за изпълнителна агенция на научни дейности 17 и 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. По цялото предложение за решение, моля, гласувайте. Приема се. 19 гласа за и 1 въздържал се. Предложение за решение за приключване на сметките. Изменения 19, 20, 21, 22. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. По 25-то. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към гласуване на предложението като цяло. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 18 гласа за, 2 гласа против. Приема се. Преминаваме към изменение 43. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Анблок от 44 до 47. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Приемат се. А сега изменение 50. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 48. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 53. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 54. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 55. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 56. Моля, гласувайте. Votazione chiusa. Approvato. Emendamento. Край на гласуването. Приема се. 57. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 59-то изменение на две части. По първата, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. По втората. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 60. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Votazione е кюса. 61. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 63. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 64-та. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 65-та. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 66-та. По 66-то, нека да гласуваме заедно с устното изменение. Председателят се коригира. Първо гласуваме по 66-то. Моля гласувайте край на гласуването, приема се. А сега гласуваме вече по устното изменение. Устното изменение към 66. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 67 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 68. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Това беше по първата част. Отхвърля се. След това 69-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 70-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 71. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 73-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 72. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 74-то изменение. Моля, гласувайте. 74 и 75 ги гласуваме заедно. Моля, гласувайте. Край на гласуването отхвърлят се. 77. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Emendamento 76, la votazione aperta. Votazione chiusa. 76. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 78. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 79-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 80 Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 81. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 82. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 83. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 84 моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 85-то, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 86 моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 87. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 88. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 89. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 95 та Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следващото изменение, е, по което ще гласуваме е 80... 93. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 94. Моля, гласувайте. Съгласно нашия списък, 92-ро изменение всъщност е съвместимо с 95-то, което вече сме приели, така че това не означава, че то трябва да а, отпадне. Бихме искали да се гласува. Да, прав сте. Нека да гласуваме под 92. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 94. Емендаменто 94, la votazione aperta. 94. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 96. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 97. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 98. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 99. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 100. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 101. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 102. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 103. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. По 104. Моля, гласувайте. <laughs> Край на гласуването. Приема се. 105 е оттеглено. По 106. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 107. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 108. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 109. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 110. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 111. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Не. Извинете, 111 е оттеглено. Така ли? Да. В такъв случай гласуваме по 112. Край на... Моля гласувайте край на гласуването. Приема се. 113. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 114. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 115. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 116. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 117 е оттеглено. Да, такава информация получих. Така че гласуваме по 118. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 119. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 121. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 122 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 123. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. А сега изменения 124, 125 и 126. Гласуваме ги заедно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. 127 изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 128. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 129. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сто Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 134. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 135. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 136. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 138. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 137. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 139. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 140. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 141. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 142. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 143. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 144. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 145, Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 146. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 147. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 148 изменение. Моля, гласувайте. По първата част. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 1. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Votiamo adesso l'emendamento. И така, изменение 1.5.5. Гласувайте. Прекратете. Приема се. Устното изменение на 155. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 156. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 157, моля гласувайте. Прекратете. Приема се. 158 гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 159, моля гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. Сега ще гласуваме амблок от 160 до 163. Гласувайте. Прекратете. Приемат се. 164 гласувайте. Прекратете. Приема се. Да, слушам ви. А, благодаря ви, господин председател, колеги. По 165 искам едно устно изменение да направя от групата на социалистите. Става дума за един въпрос, който възникна по време на дебата. Той е свързан с допустимостта на измененията, които са свързани с правилника за служителите. Не това ни притеснява толкова в момента, защото измененията бяха прияти от Комисията по правни въпроси, но имаше едно предложение за устно изменение, което според мен отразява духа на изменение 50 и искам да ви го изчета. Репутацията на, Съветския, на Европейския съюз бива а, също така повлияна и от влизането на Лисапонския договор и съответно обичайната законодателна процедура се прилага и към този правилник. За това се призовава да бъдат прияти така а, разпоредбите, с които а, да може да се преодолеят стари бонуси, които са имали и устарели а, такива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 Ние не сме съгласни с това устно изменение, така че за нас то е недопустимо. Е, Бих искал автора отново да го прочете, защото сравних двата текста и разликите между тях не са големи. Те са семантични, но ако тя е против, то тогава не може да се гласува. Добре, казва председателят. Нека да гласуваме по 165. Моля, гласувайте. Прекратете. Приема се. 167. Гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 168 гласувайте. Зато прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 170 от две части. Първа част. Гласувайте по първа част. Прекратете гласуването. Приема се. Втора част. Моля, гласувайте. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 171, първа част. Моля, гласувайте. Прекратете. Приема се. Втора част. Моля, гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега третата част. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 172. Гласувайте. Прекратете. Приема се. 173 първа част. Моля, гласувайте. Прекратете. Приема се. Втора част. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 169. Моля, гласувайте. Прекратете. Приема се. 174, моля гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. 175, моля гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. 176, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 177, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 178, моля гласувайте. Прекратете. Приема се. 179, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 180. Първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. И така, анблок от 181 до 187, моля гласувайте. Прекратете. Приема се. 188, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 189, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Хвърля се. 190. Гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 191. Моля, гласувайте. Прекратете. Приема се. Анблок от 192 до 194. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 195, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 196, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се 197. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 198. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 199. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 200. Гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. 201. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 203. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 204. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. анблок от 2006 до 2009. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 210. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 212. Първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Втора част на 212. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Анблок. 214, 219. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 220, моля гласувайте. Край на гласуването отхвърля се. 221 е оттеглено. 222, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 223, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 224. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 225. Гласувайте. Прекратете. Приема се. 226. Гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 227. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Анблок от 228 до 244. Моля, гласувайте. Прекратете. Приемат се. 245. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 246, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 247, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 248. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 249. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 250. Гласувайте. Прекратете. Приема се. 251. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега... Не, всъщност това не е гласуване на блок. 273, моля гласувайте. Прекратете. Приема се. 274. Моля, гласувайте. Прекратете. Приема се. 275, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 254, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 276, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 277. Моля, гласувайте. Прекратете. Приема се. 278. Моля, гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. 280. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 279. Моля, гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. 281. Първа част. Моля, гласувайте. Прекратете. Приема се. Втора част. Моля, гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. Изменение 282 и 283. Те са идентични, моля гласувайте. Прекратете. Приемат се. 285 и 286 идентични, моля гласувайте. Прекратете. Приемат се. 287. Моля, гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. 289. Моля, гласувайте. Прекратете. Приема се. 290. Моля, гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. 291, моля гласувайте. Прекратете. Приема се. 293, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Да, слушам ви. Искам да го оттегля. Искам 293 да го оттегля. Добре, 294 се оттегля. Не. Не, това пада. Добре, 295. Добре, 295, моля гласувайте. Прекратете. Приема се. 296, моля гласувайте. Прекратете. Приема се. Изменение 297. С устно изменение, моля гласувайте. Прекратете. Приема се. 299, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 292, моля гласувайте. Прекратете. Приема се. 300. Моля гласувайте. Прекратете. Приема се. 301. С устно изменение, моля гласувайте. Прекратете. Приема се. 302 гласувайте. Прекратете. Приема се. 303. Моля гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. 304. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. И сега... Сега... От Комисията по развитие имаме предложения, които ще се гласуват анблок. Моля, гласувайте от 1 до 10. гласуването. Приема се. Anche qui se non le facciamo da 1 a 5. Социални дейности. Моля, амблок гласувайте. Едно до 5. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 6. Моля, гласувайте. Отново от заетост. Прекратете. Отхвърля се. А сега. Вътрешен пазар. Имко. Амблок. От 1 до 7. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Комисия по транспорта. От 1 до 11 амблок. Моля, гласувайте. 1 до 11 по транспорта. Прекратете гласуването. Приема се. Либе. 1 до 6. Блок се гласува. Гласувайте. Прекратете. Приема се. Култура. Анблок от 2 до 5 включително. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Околна среда от 1 до 14. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Сега АФЕТ. Амблок от 1 до 3. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. АФЕТ 5, 6 и 7. Моля, гласувайте. Прекратете. Приема се. Комисия по регионално развитие от 1 до 7. Моля, гласувайте. Прекратете. Приема се. А сега точките от преамбюла. От 26. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 27. Моля, гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. 28. Моля, гласувайте. Прекратете. Приема се. 29. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Номер 30. Моля, гласувайте. Прекратете. Приема се. 31. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 32. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Номер 33. Моля, гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. 34. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Номер 35. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 36. Моля, гласувайте. Оттегля се. 37 тогава. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Номер 38. Изменение номер 38. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 39. Моля, гласувайте. Прекратете. Приема се. Амблок изменения от 40 до 42. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. А сега гласуваме за проекто резолюцията. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 21 за, 2 против, без въздържали се. Благодаря ви много. Благодарим и на докладчика за многото и добре свършена работа. Picolino.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 Нека преминем към следващата точка от нашия дневен ред, по-точно номер 5. Специални доклади на Европейската сметна палата в рамките на освобождаването на комисията от отговорност във връзка с изпълнение на бюджета за 2009. Нека гласуваме анблока за изменения от 1 до 14. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Комисия за жените. Гласуваме отново анблок. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приемат се. А сега? Изменение от 6 до 8. Моля, гласувайте отново от Комисията за жените. Прекратете гласуването. Приема се. А сега Комисията по развитието. Изменение от 7 до 10, моля гласувайте. 7, до 12, гласувайте, прекратете, приема се. А сега за предложението за резолюция като цяло, моля гласувайте, прекратете, приема се. 19 за, 1 против, няма въздържали се. Така да преминем към следващото гласуване а за Европейския фонд за развитие и, дес, и десети евро... Европейски фонд за развитие за финансовата 2009. Votiamo quindi la eh, proposta di decisione nel suo insieme, la votazione è aperta. Моля, гласувайте по предложението за решение за освобождаване. Прекратете гласуването. Приема се. 20 за, 1 против. Предложение за решение по приключване на счетоводните сметки за, против. Приема се. 21 за, 1 против. Преминаваме към измененията. Номер 3. Гласувайте. Прекратете. Приема се. Изменение 4. Изменение 4. Моля, гласувайте. Прекратете. Приема се. Номер 6. За. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 5. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 7. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 10. Моля гласувайте. Прекратете. Приема се. Изменение номер 9. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 11. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 12. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 13. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Номер 14. Гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Номер 15. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Номер 16. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Номер 17. Начало на гласуването. Край Приема се. Номер 18. Начало на гласуването. Край. Приема се. Номер 19. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 20. Начало. Край на гласуването. Приема се. Номер 21. Начало. Край. Приема се. Изменение 22. Моля гласувайте. Прекратете. Приема се. Изменение 23. Моля гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. Изменение 24. Моля гласувайте. Прекратете. Приема се. Изменение 25. Моля, гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. Изменение 26. Моля, гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. Предложение от Комисията по развитие да се гласува блок ако сте съгласни, разбира се, всички тези изменения на Деве, моля гласувайте, прекратете, приема се. И сега пак Комисията по развитие. Подлагаме на гласуване изменение 18. Можем, разбира се, да погледнем изменение едно по отношение на изменение 3. Бихме искали отделно гласуване, но по развитие 1 до 5 ние сме за. Добре, казва председателя, ще разгледаме всяко едно изменение. Прекратете гласуването. Приема се. 18. Б. Моля, гласувайте. Прекратете. Приема се. 18. С. Моля, гласувайте. Прекратете. Приема се. 18. Д. Моля, гласувайте. Приема се. 18b. Моля, гласувайте. Прекратете. Приема се. 18f. Моля, гласувайте. Прекратете. Приема се. Изменение 1. Преамбюл 3. Гласувайте, прекратете, приема се. Изменение 2. Разделно гласуване. Моля, гласувайте по първата част. Прекратете. Приема се. Втората част. Моля, гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. voto finale. Ah, okay. Dobbiamo votare adesso l'emendamento 8. La votazione è aperta. И така, първо гласуваме за изменение 8. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Да, приема се. А сега по резолюцията като цяло, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 23 ма за, 1 против. Няма въздържали се. Congratulations. Congratulations. Adesso c'è questo, quello dell'altra volta. Adesso abbiamo un... Sì, un attimo, one Volevi intervenire? No. In occasione, eh, per quanto riguarda la proposta del, comitato, del discarico 2009 Comitato e... A сега? По освобождаване от отговорност за економически и социален комитет. На 22 март, когато се гласува по освобождаването, имаше известно объркване при представянето на едно устно изменение, предложено от господин Ревалини. Очевидно това изменение не трябваше да бъде подлагано а, на гласуване и като резултат от това объркване ние не представихме а, предложението за резолюция като допълнение или изменение, така че сега ще го направим. Трябва да решим, а т.е. да гласуваме по решението така, както е изменено. Кой би искал да вземе думата? пита председателя. Да, господин председател, бих искала да кажа, че съм доста объркана. И от, в парламента европейския съм от доста време и за първ път се случва такова нещо. Е, също така мога да разбера и притесненията на господин Ревалини, защото в един момент бях помолена да се направя, че не виждам тази ситуация, тъй като аз ще отговарям за освобождаването от отговорност на тази институция до година. Но Олаф се а, ангажира, защото очевидно има някакви проблеми. Ето защо аз искам да помоля само да а, отложим гласуването до пленарната сесия, за да чуем какво има да се каже още. Не знам дали става въпрос само за лошо управление и мисля, че Олаф ще ни подкрепи. Има дисциплинарни проблеми, има комплексни а, стру, структурни проблеми, а, десетки хиляди и стотици хиляди евро а, са разместени, така че не се знае как и за какво са били използвани, т.е. управлението не е добро. Господин Ривелини представи едно предложение. А мисля, че съвсем ненарочно, а просто поради объркване. Не искам да си мисля нищо лошо за него, но трябва да, предложим нещата на глас... да подложим нещата на гласуване сега. А, моето а, предложение посочва, че има доста случаи на лошо управление не един и не два такива. А, а, Олаф започна да се занимава с това също и имаше 26, доколкото си спомням, гласа за, нито един против и няколко въздържали се. Но ако става въпрос за технически а, настройки, финни настройки, това е едно, но... но един глас а, само имаше а, за, а всички други бяха против и така нататък. Обаче искам само да кажа, че ще трябва сериозно да се замислим и законово да създадем възможността за а, повече варианти да бъдат предлагани. Благодаря, госпожо Касла. Ние ще гласуваме за а, по простата причина, че на 30 март 2011 година разследването на Олаф а, и окончателните му изводи а, ни бяха изпратени. И ние бихме искали да знаем какво става на един по-късен етап, защото счетоводните а, сметки отразяват ситуацията от преди няколко години. А това освобождаване а, не означава, че въпросът ще бъде забравен. Трябва да бъде разгледан този въпрос доста по-подробно от докладчика. Аз искам само да посоча, че модерността като че ли се изразява в едни странни неща, като например продажбата на оборудването, да кажем, на една доста изгодна цена за някой. Но не трябва да забравяме, че по време на процедурата за освобождаване от отговорност, ние всъщност се предполага да правим един много щателен контрол и анализ всяка година има все повече институции, на които не гласуваме освобождаване. Значи, ако гласуваме за освобождаване, това съвсем не означава, че въпросът ще бъде затворен. Аз, господин председател, искам само да напомня на госпожа Гресле, че всъщност ние не се опитваме да избегнем всичко това, а да го отложим малко. А ако Олаф след дълги месеци разследвания, и нека да ви кажа, че Олаф беше ангажиран през септември а, се каза, че трябва да не предоставяме освобождаването отговорност. Не, аз не съм за това, но трябва да степенуваме така че най-добре е да изчакаме да чуем Олаф какво мнение ще формулира и тогава да преценим. И така искате да се отложили. Някой друг иска и да вземе думата? Добре. Госпожа Аяла предложи да, от, да отложим а, гласуването, а просто а, да, а, тъй като се смята, че няма да имаме никакви проблеми по-нататък. И така. Решението за изменение ще го предложим за гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете. Отхвърля се. 13 против, 9 за и 2 въздържали се. Няма нищо друго по дневния ред за днес. Ще се видим на следващото заседание. Благодаря и поздравления за докладчиците.